Разбирам, че това беше за лично изявление, свързано с протокола. Има ли други забележки по протокола от заседанието от 9 септември? Протокола е прият. Имам и още е, е, информация, която искам да споделя с вас. Властите на унгарските власти ме уведомиха, че господин Золтан Багой е, е замества господин Яником Дьохен от 15 е, септември е, тази година. Добре дошъл, господин Баго. Искам да ви напомня, че съгласно правилника на Европейският парламент, господин Золтан Баго ще влезе в правата си, когато подпише, след като подпише писмена декларация, че той не взема постове, които не са съвместими с членството на Европейският парламент. Ще, от, от там нататък той ще се радва на пълния, в пълен размер на правата си на депутат. Сега подписване на а, законодателните актове, прияти по обикновената законодателна процедура в, в сряда ще подпишат пет такива акта съгласно нашия правилник.